в смисъл на нещо много добро, а не това, което виждаме в супермаркетите. На второ място, на микро ниво, ние трябва да преодолеем онези пречки, които са издигнати между отделните потребители при правенето на информиран избор. Пречки пред правната сигурност, за трансгранично прилагане, за Създаването нарочно на различни пречки в областта на ценообразуването, фактурирането, преминаването към други оператори и прочие. Всичко това трябва да бъде разрешено, за да може да има по-добра защита на хората. За бизнеса и за потребителите ние трябва да можем да отприщем потенциала на вътрешния пазар, този пазар да бъде по-лесно достъпен за потребителите. Следващите реформи в единия пазар трябва да целят създаването на пазар, който да е достъпен по-лесно достъпен за потребителите, независимо дали става дума за отделни лица, за малки и средни предприятия, за бизнес предприятия, които са он или офлайн. Необходимо е да има също пазарен мониторинг, анализ на пазара, строго прилагане, целенасочени проучвания на слабостите на пазара и пропорционални защити. Необходимо е да има нова рамка на права, задължения, правоприлагане и защита на правото на личен живот при активизирането на единия пазар. Има предложение за нова директива за правата на потребителите. Целта на тази директива е ясна. По-добри цени повече избор за потребителите и домакинствата със съвременни правила, които се базират на висока степен на защита. Откакто представихме предложението преди близо една година, има значително засилване на дебата по директивата за правата на потребителите. Аз изслушах всички заинтересовани страни. аз забелязах, че има подкрепа за предложението, но Забелязах също и критичните бележки, които се правят от онези, които се боят, че това може да доведе до намаляване на защитата на потребителите в Европейския съюз. Аз гледам много сериозно на тази критика, но действително вярвам, че бъдещата директива трябва да донесе ползи за всяко домакинство в Европейския съюз. Утре след обед вашата комисия организира изслушване по проекто директивата за права на потребителите. И аз нямам съмнение, че това изслушване ще има успех. Вие ще можете да изслушате мнението на новия докладчик Андрея Шлаб, когато поздравявам, че са му били възложени тези важни задачи. Но нека да споделя някои важни мисли тук и сега с вас. Първо, когато слушаме критиките отправени към предложението. Разбирам, че много хора не са сигурни за евентуалния економически ефект. Оценката на въздействието, което беше прието от комисията, вече отговаря на много от тези въпроси в области, където липсва достатъчно информация. Аз съм ангажирана да допълня това, което знаем към момента, като в бъдеще предложа ново а, качествено изследване за възможните защити в случай, че има неизправни стоки. Това е много важен въпрос, който не трябва да бъде оставен на страна. На второ място, споделени са тревоги относно обхвата на предложението. Службите, за които отговарям, подготвиха съпоставителна таблица, която показва какъв е ефекта от основните елементи на предложенията на национално ниво в сферата на защитата на потребителите. Беше също изготвен документ, който посочва какви са оставащите правни въпроси, които са поставени до момента. Трябва да е ясно, че съпоставителната таблица не заменя а допълва оценката на въздействието, свързана с предложението. Това е един развиващ се документ, който трябва да бъде дооформен. Сегашния вариант на таблицата показва, че предложението създава значителни права, нови права на потребителите и засилва старите им права. Повече права, свързани с доставките, край на скритите такси, по-дълъг срок за отказ от договор. За първ път се налага също и европейска забрана на предварителното закупуване на билети. И всичко това независимо от стоеността на договора. Всички тези въпроси са обсъдени с потребителските организации с, а, с всички заинстовани страни и а, са отчетени техните безпокойства. Например, въпроса за периода, който въжи гаранцията или периода за отегляне от договора. Аз съм готова да работим заедно по всички въпроси, за да видим по какъв а, начин можем да засилим някои права на потребителите. Но трябва да подчертая, че не съм готова да правя компромиси от принципа да имаме общи правила, които да се прилагат от всички фирми и потребители, от близкия магазин до компютърния екран. Аз съм убедена, че преговорите ще доведат до намирането на верния баланс, което ще бъде в полза на европейските граждани за дълго време напред. Комисията е открита за конструктивните ви предложения. Благодарение на тези общи правила и общи права, ние ще можем да подобрим знанието на потребителите за това какви са правата, които ползват и то на местата, където се извършват покупките. Има доказателства, че потребителите, а понякога и търговците, не са наясно с правата на потребителите. И това е изключително важен момент. Ние разчитаме на Европейския парламент да допринесе за подобряването на положението. Службите, за които отговарям, подготвят нови инициативи. Ние ангажираме всички специалисти на място, за да намерим най-добрите възможни решения на базата на придобития опит. Правата са силни тогава, когато са подкрепени от правоприлагане и когато се осигурява нужната защита на потребителите. Нека сега да се спре на тези два въпроса. Когато разширяваме пазара, има групи потребители, които са подложени на някои грешни практики на търговците, например подвеждаща реклама, предлагането на небезопасни продукти, изпускане на важна информация. При сегашните правила хората, които са пострадали, често не получават нужната компенсация. Комисията проучва този въпрос. Ние сме извършили а, проучвания в комисията, разговаряме сме с заинтересованите страни, провели сме публични консултации, службите ни работят по оценка на въздействието, която очертава и прави оценка на евентуалните решения. Казвала съм и преди и бих повторила и сега, че ние не се стремим към създаване на една култура на обвинения а по-скоро за създаването а, на защита на всички заинтересовани при ниски разходи. И това е пътя, който искаме да следваме. И в заключение бих искала да кажа нещо за правоприлагането, както каза и Малкъм. Президента Барозо подчерта, че въпреки, че правата на потребителите са доста пространни, нещата все пак опират до тяхното прилагане. Затова е необходимо да има нужното правоприлагане и това е било винаги в центъра на моята работа като комисар. Да има общо европейско правоприлагане – което ние извършваме в тясно сътрудничество с националните органи и то още от 2007 година. Искам да им благодаря за това. Ние сме набелязали конкретни сектори, като а, самолетните а, пътувания и някои други, където бяха установени правила, а, проблеми и не бяха бързо коригирани. В тези случаи бяха заведени дела и предприяти нужните мерки срещу нарушителите. Така се стигна до значително подобрение на спазването на правата на потребителите в областите, за които се отнася, но е необходимо да се направи още много, за да се превърне в реалност това, което съществува като законодателство. Необходимо е по-добра комуникация, по-добра ефективно предоставяне и по-последователно предоставяне на информация в целия Европейски съюз. Ние сме набелязали основните области, които ще съставят рамката на политиката на Европейския съюз през идните години. Тук се включва по-добре наблюдение на пазара на европейско ниво, за да се установи кои са пазарите, които не отговарят на изискванията за спазване на правата на потребителите. По-добра видимост и прозрачност на наблюдението и предприемането на правоприлагащи мерки. Становището и подкрепата на парламента по правоприлагането ще бъде изключително важно, за да се формира бъдещата политика в областта на правоприлагането. Уважаеми депутати, наближавам края на моето изказване. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа за нашите инициативи. Искам да ви уверя, че аз внимателно ще изслушам всички ваши мнения. Благодаря ви. Well, thank you. Много ви благодаря, комисар Кунева, вие направихте още по-ясен дневния ред, по който трябва да работим във връзка с правата на потребителите. Искрено ви благодаря за това. Мисля, че комисар Кунева ще остане тук още 40 минути, така че нека просто да ви кажа кой иска думата, защото може би ще се наложи изказванията ви да бъдат кратки. Госпож... Господин Шваб, господин Търмен, господин Рошфор, Ако няма някой друг, който иска да се включи, искам да ви помоля да бъдете много кратки, изказванията да стават в блокове от по трима, така че да имаме наистина един добър диалог. На първо място докладчика за правата на потребителите Андро Шваб. Благодаря, господин председател. Тъй като заявките за изказвания са твърде много, ще бъда кратък. Първо да благодаря на госпожа Кунева за представянето и за това, че очевидно ние се намираме в е, повратен момент по отношение на политиката за защита на потребителите. Във връзка и с вътрешния пазар е много важно да установим една правилна система и да разгледаме в колкото е възможно по-кратки срокове и експедитивно предлаганата от вас директива за правата на потребителите, така че да създадем една солидна основа за работа от гледна точка на вътрешния пазар през а, а, настоящия век. Ще се опитаме да търсим един междинен път между вътрешния пазар и неговото развитие и защитата на потребителите, като поставям акцента върху защита на потребителите, ще търсим е, максимално възможната степен на защита. Благодаря ви много и за това, че представихте проекта за директива за колективния иск. Ние и след изборите продължаваме да се отнасяме критично към този проект. Струва ми се, че би трябвало да отчитаме европейската специфика и независимо от това, че дадена система или даден набор от правила функционират много добре на американския пазар, все пак да ги подлагаме при това на един много критичен от гледна точка на европейската специфика и европейските потребности анализ. Може би е, европейските потребители не се нуждаят именно от един американски тип защита. Госпожа Гепард има думата. Благодаря, госпожо Кунева. Благодаря ви за въведението към темата, за представенето. Казахте, че се нуждаем от активна политика за защита на потребителите. Това много ми харесва. Ние всички се стремим към това. А това означава от друга страна една политика за защита на потребителите, която непрекъснато се развива, която непрекъснато се подобрява. Но понякога установяваме, че точно това не е на лице, че при една голяма част от е, е, предлаганите правни актове е, и законови рамки не е предвидена възможността за по-нататъчно развитие. А ние се нуждаем именно от една по-отворена законова рамка желаем максимална защита на потребителите, не само защото това е много важно за развитието на вътрешния пазар, но най-вече заради това, че в центъра на нашето внимание и на вътрешния пазар също е, е поставен човека. А човекът се нуждае от защита. Така че ние ще е, отделим необходимото време и ще направим всичко, което зависи от нас, за да защитим правата на потребителите е, в максимална степен. По втората точка що се отнася до проекта, който бе разкритикуван и поставен под въпрос от моя колега, моята политическа група смята, че би трябвало да развиваме естествено европейската система и да се съобразяваме с европейската специфика, но същевременно държим много на това хората, които са претърпяли някаква щета, на които е нанесена вреда, да могат да се защитат, да могат именно и по линията на колективния иск да защитат правата си. И то най-вече става дума за физически лица, но и за малки предприятия. а, предприятията, които нанасят тази вреда и на гражданите, и на други по-малки е, предприятия, играчи на пазара, би трябвало да поемат е, своята отговорност и да бъдат е, подвеждани под отговорност и по линията на колективния иск. Така че ние, за разлика от моя колега и моят, имам предвид моята политическа група, наистина държим много на тази система. Господин, а, госпожа Търнър, извинете, има думата сега. Благодаря, господин председател. Бих искала да говоря на датски. И така, ще кажа няколко думи за директивата за потребителите. Благодаря ви за е, вашето изложение. Ние също смятаме, че естествено правата на потребителите трябва да бъдат защитени в Европа. В това отношение едва ли има някакво разминаване в становищата. Може би се различаваме по отношение на пътищата и средствата. Има политически групи, които са скептични по отношение на хармонизацията на едно по-низко равнище. Това е едната точка, която исках да засегна. И на второ място, какво е Вашето мнение е по следния въпрос, защо комисията е възприела сравнително малко елементи във връзка с сравнителните анализи, според нас е, е, би трябвало да са по-широко застъпени. Или може би нещата все още не са стигнали до окончателната си форма. Може би се работи по това. И освен това, по отношение на правното уреждане на въпросите и сътрудничеството в сферата на правната регламентация, мисля, че колкото по-бързо и по-тясно се сътрудничи с всеки, с който бихме могли да работим по а, темата защита на потребителите, се едно в каква форма, а, толкова по-добре. Трябва да можеш да видиш и какъв е резултата от а, всичко това, което се прави. Следващия оратор. Най-напред да отговоря на първия въпрос. Утре ще има изслушване и може да се разчита на нашето сътрудничество. Това е ясно. Разбира се, стремим се към оптималното ниво на права на потребителите. За мен това е много важно. Но нека да ви кажа, да отговоря по този начин на няколко изразени тревоги. Много лесно можем да вземем най-доброто от няколко различни държави, но не съм сигурна, че като сглобим заедно различните най-добри практики, да речем иерархията на ответните мерки от една държава или пък други мерки от друга държава, най-накрая ще се получи едно чудовище като Франкенштайн. Така че в крайна сметка може би трябва да бъдем постоянни, може би трябва да имаме един мъдър подход от който пазарът ще има полза. Да, потребителите ние сме отговорни за 58% от брутния вътрешен продукт в Европа, но трябва да сме отговорни как в едни трудни економически времена да покачим увереността, доверието. Според мен лесният отговор е, като имаме правила, ясни правила. Аз съм убедена, че ние ще постигнем това чрез тази директива има и две допълнителни, таблици, които според мен утре ще бъдат подложени на обсъждане. На първо място предложението за промяната на директивата за защита на потребителите и въздействието на национално ниво във връзка с облигационното право в различните държави, както и във връзка с други законодателни текстове. И другата таблица е свързана с предложението за директивата за защита на потребителите за различните нива на национална защита. Както виждате, ние сме направили всичко възможно да сравним член по член, параграф по параграф, да видим какво е въздействието и как се променя защитата на потребителите. По този начин е много лесно да се види информацията При някои държави се взимат 14 дни, при други 10 дни. тук зависи дали става въпрос за по-ниска защита на потребителите. Не знам, но е най-важно да има сигурност и доверие в правилата навсякъде. Бих искала също така да обърна специално внимание към колективните искове. Вие ясно знаете това от американската система за колективни искове. Но искам да подчертая за пореден път, че тук не става въпрос за американския тип колективни искове. Ние сме направили необходимите проучвания Нашите пет опции нямат абсолютно нищо с американската система за колективен иск. Дори няма и намек с американската система. Но нека поговоря малко за процедурите, защото бих искала да подканя всички общности да работят в близко сътрудничество с нас и да видят чрез тези процедури колко сме сериозни. На 27 ноември комисията публикува зелена книга, зелен доклад – Получиха се над 190 отговора чрез различни асоциации и правни организации. Целта беше да се подсили диалога с различните заинтересовани страни, затова проведохме дискусии в продължение на две седмици с различните заинтересовани страни и организации процесът продължава да се развива и сега, като генерална дирекция Санко продължава да работи, за да се даде една обща оценка, в която да се обсъдят всички опции. Това ще стане на 21 октомври 2009 година, което е доста скоро. Както виждате, не бързаме. Ние предприемаме всички необходими стъпки внимателно, за да сме сигурни, че предоставяме повече средства, инструменти в ръцете на гражданите, на потребителите, не за да играем ролята на бавачки на потребителите, а за да им дадем средства те да се грижат за себе си. За това е направено, направено това решение. Не да се имитира американската система. Ако сте загубили 5 евро, ще ви върнат 5 евро, а не 6. И още нещо във връзка с този въпрос за качеството. За намалението, за свиването на правата на потребителите, но според мен не е вярно. Директивата подсилва правата на потребителите. И а, това е по отношение на третия оратор. Бих искала просто да спомена няколко примера. Потребителите ще бъдат по-добре защитени в случай на стоки, които се доставят до дома им защото преди това е било нужно търговецът да посети дома им. Също така потребителите ще бъдат защитени срещу непрозрачно формиране на цените, защото те ще бъдат информирани предварително как се случва това. А, както вече споменах, преди това е и 14-дневния период за а, връщане на средствата, но въпреки всичко съм убедена, че всички срокове, които са заложени в тази директива, са оптималните. Един пример, който ще дам тук, за правната гаранция от две години, може би няма да е полезна, тъй като на потребителите ще им бъде много по-трудно да докажат, че стоката е била дефектна от самото начало, когато вече са изминали няколко години след покупката. Знам, че нямаме много време за размяна на мнение, но преди да преминем към следващите три а, въпроса, само искам да ви кажа, че винаги съм на разположение. Просто ме предупредете, че бихте искали да поговорим. И аз и моите сътрудници ще сме много щастливи а, да поговорим с всеки един от вас, който проявява интерес към нашата работа. Ние всички проявяваме интерес към вашата работа и а, виждате това от дългия списък с оратори, които са се записали. И аз знам, че документите, за които говорите, ще бъдат на разположение, така че ще имаме по-пълна дискусия утре. Нека да преминем към следващите три въпроса сега. Госпожа Шалдемоза, господин Репо и господин Рошфор. госпожа Шалдемор. And you, okay? Det er Godt, tak for det, her formand. Og også øh, tak til dig, fru kommissær, for... Øh, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за информацията, която съдържаше много елементи и много въпроси, по които можем да говорим. Благодаря ви за това, че вие насочвате вниманието си най-вече върху подобряване на съществуващите правила за действие на вътрешния пазар. А, пространство за подобрение и възможности за по-добро регламентиране има, естествено, най-вече по отношение на така наречените самолетни билети, е, за които и вие говорихте, още повече, че националните органи винаги се опитват да дърпат е, нещата към себе си, а също време ние говорим за трансгранично измерение. Да, по отношение на таксите, които се плащат, когато покупката се извършва в интернет, по отношение на това, че таксите не винаги се обявяват по един прозрачен начин, а след това си неприятно изненадан, когато видиш крайната сума. По отношение на всичко това могат да се предприемат много мерки, да. Междувременно вече проведохме разговори и тук в парламента обсъждахме въпросите. Така че въпросът е какво е в крайна сметка възможното към момента и е, необходимото ниво на защита на правата на потребителите на европейско равнище, естествено, във всяка една от е, държавите членки. Все още не сме добре информирани за въздействието на, на директивата на, или на законопроектите, на проектите за директива, които се подготвят върху датското законодателство. Това ме тревожи. Естествено, това ми създава определени проблеми и е, на мен ми се ще да го знае преди да влезе в сила съответния правен акт. Благодаря ви, казва председателят. Следващия оратор. Благодаря, госпожо комисар. Ще ви задам конкретен въпрос. Какво представлява така наречените бързи е, кредити? Е, това очевидно е проблем на северноевропейските страни, е, но те съществуват, е, тези така наречени бързи е, кредити и в други държави членки. Обикновено срокът, за който се отпускат такива потребителски кредити е 3 месеца на основата на е, СМС е, или на основата на е, така, молба, подадена по интернет. Да, ние разполагаме със съответната правна рамка, със съответния правен акт на европейско равнище, но финансовия прак е твърде нисък в нашата правна уредба. Лихвата може да бъде и 200, може да бъде и 1000%. Обикновено средният размер на лихвата е 500. Това е проблем, който засяга най-вече млади хора, които се увличат по хазарта, които пият прекалено много и след това е, изпитват остра необходимост е, от е, пари в брой и по този начин влизат в клопката. Комисията, това е конкретният ми въпрос, който искам да ви задам. Комисията възнамерява ли да предприеме нещо за регулирането и то за по-ефикасното регулиране на тези бързи кредити? Това беше въпрос, който беше обсъден от шведската делегация с Европейския парламент миналата седмица. Благодаря. Сега вече дойде мой ред. Госпожо комисар, искам да ви благодаря за работата, която свършихте до сега. Тя е високо оценявана от нашите колеги, тези от предишния парламент, както и от настоящите. Надявам се, че ще продължите да работите и в бъдеще. Потреблението бързо се развива. Ние вече чухме колко сложни са нещата днес в обществото. В миналото нещата се решаваха много по-просто. Сега се продават цели пакети услуги чрез интернет. Нещо, което много ми харесва в вашия проект е, е акцента върху информацията за потребителите. Можем да говорим за правата на потребителите по всякакъв начин, но ако хората не знаят какви са правата им, няма смисъл. Тези права и сега са толкова сложни. Трябва да гарантираме чрез информация по-добро познаване на правата от потребителите и мисля, че предложението е в тази посока. Госпожо комисар, вие споменахте преди малко за доверието на потребителите. Тук доверието трябва да работи в интерес и на фирмите. Нещата вървят заедно. Можете ли да кажете, че днес потребителите и че техните права ще бъдат подобрени или ще останат на същото ниво. Не знам как стоят нещата в различните страни, но ако с приемането на ново законодателство се стигне до отслабване правата на потребителите, това няма да е защитимо пред избирателите. Как можем да кажем, че хората ще имат занижени права Трябва да помислим по този въпрос. Е, малко да се допълни картината. Искам също да ви поздравя е, за публикацията от е, миналата седмица по банковите такси. Ако искаме да се променят нещата в резултат на тази информация и в резултат на колективните искове и прочие, и как ще се съпостави това с работата на Нели Крос. Има ли две нива в комисията, които работят паралелно? Как може да се укрепи ролята? Аз също искам да ви приветствам, казва председателя, като нов член на нашата комисия и за това първо ваше изказване. Госпожо комисар, имате думата. Първо искам да кажа на колегите от Дания, действително нивото на защита в Дания е много високо. И това е нещо положително. Можем да използваме най-добрите най-добрия опит. Потребителските организации са изключително активни там. Всяка страна вярва, че защитава най-добре потребителите. Ето защо ние трябва да признаваме това. Искам да ви попитам, искате ли да работим заедно в полза на европейските потребители? По какъв начин можем да направим това? Дали да мислим само за национална защита на националните пазари? Можем ли да обясним на нашите потребители днес, когато пазаруват по интернет и те работят само с екран, екран на, на компютъра или на мобилния им телефон. Можем ли да твърдим, че в такъв случай те са защитени? Не съвсем. Защото ако вие пазарувате в рамките на собствените си национални граници, това означава, че няма да имате достатъчно избор. На второ място ще има по-малка конкуренция на пазара. Дори за датските производители, за датските доставчици, е, доставчици ще има по-малко стимули, ако те не могат да се сравняват или да се конкурират конкурира с другите. Не можем просто да затворим интернет в рамките на един отделен национален пазар. Затова нека да погледнем таблицата за сравнение, която беше изпратена на всички ви по имейл. Там имате точна информация за конкретните текстове и конкретните национални проблеми. Нека да бъда пределно откровена и да кажа, че не мога да обещая, че всяка една част от този текст допринася за подобряване на защитата на потребителите в Дания. Ние трябва да видим какви са ползите и какви са разходите. Именно това трябва да се премери Именно такъв трябва да бъде нашия подход, когато говорим за защита на потребителите. Разбира се, аз мисля и за бизнеса, когато с 97% намаляваме бюрокрацията чрез въвеждането на директивата, естествено, че това ще облагодетелства потребителите. Имаме 8-9% трансгранична търговия. Но представете си, ако се увеличи с 3-4-5% делът на трансграничната търговия през едните години, това ще доведе до нова енергия на пазара. Аз разбирам какво искате да ми питате. Обикновено комисията не прави тези сравнителни проучвания. Съветът е този, който се занимава с подобни въпроси. Но моят екип и аз се стремим да предоставяме възможно най-много информация и то на сравнителна основа. Относно заемите за малките и средни предприятия, това е много интересен въпрос. Преди няколко години имах интересен опит. Ние организирахме един конкурс за най-добър проект за информиране на потребителите. Организацията за защита на потребителите на Швеция спечели наградата поради информацията, която предоставя на малките и средни предприятия за заемите. И така можем да се ползваме от най-добрите практики и да ги разпространяваме. Тези бързи заеми за малките и средни предприятия се намира в, като практика в скандинавските и балтийските държави. В подобни случаи изискванията за директивата за потребителските кредити и за търговията от разстояние. И двете трябва да се прилагат. Искам, господин Рошфорд, да кажа, че вие сте написали чудесна книга за потребителите. Нека да използвам тази възможност да видим какви са ползите за потребителите, как да се постигне баланс между ползите е, и разходите. Вие казахте сам, че само ако има общи правила, комисията и парламента могат да бъдат ангажирани в провеждането на общо европейска кампания. Разбира се, за сега това е само мечта. Кампания имам предвид за информиране на потребителите. Комисията не обяснява а, какви са правята, но е, ние не можем да кажем какви са правата в Финландия или където и да било другия, защото могат да наруша а, местните правила. По колективната защита искам да подчертая, че това, което се прави от наша страна, се различава от а, това, което се прави от Генерална дирекция конкуренция. Тя се занимава с нарушения на законодателството за доминиращо положение на пазара. Ние, ние се занимаваме с защита, с предоставянето на компенсация в същия размер, каквато е загубата, претърпян даден потребител. Ако вие не ми помогнете да обясня във Франция какво получават а, чрез тази директива потребителите и ако се концентрирате само върху един проблем, който създава грижи, тогава нещата няма да се получат. Няма да има един а, общ а, пазар за гражданите в Европа. Много благодаря. Осъзнавам, че нямате никакво време, затова ще помоля следващата група оратори да бъдат възможно най-кратки. Следващите трима души, госпожа Камиети, господин Тарабела и господин Рапти. Госпожа Каниети, искате ли вие да започнете и да ви поздравя с вашето избиране в тази комисия? Благодаря, господин председател. Ще говоря на латвийски. Наистина искам да се възползвам от възможността да ви благодаря за това ясно изложение. Само ще повдигна два въпроса, които са важни. Аз съм нова в тази комисия. Като се върнем към ситуацията в Латвия, мога да кажа, че доста срещу, често виждам а, организации за защита на потребителите и бизнес асоциации и не виждам как ще се стигне до компромис между тези коренно различни гледни точки. Всеки един от тези два лагера смята, че е прав и те имат верните възгледи. Затова искам да ви попитам как вие виждате баланса, как смятате, че могат да се доближат тези две гледни точки. Другият ми коментар. В момента Латвия е в изключително трудно състояние, в много дълбока економическа криза – един център за защита на потребителите се смята за истински лукс и бюджетът на този център е намален с 30%. В Латвия нямаме неправителствени организации, които защитават правата на потребителите. Ако този център за защита на потребителите намали още своя капацитет, своя потенциал, в такъв случай хората вече няма да знаят нищо за своите права тъй като няма да има кой да им ги разяснява. Много благодаря на вас, тъй като вие наистина работите много и цялата комисия работи много върху повишаване на информираността във всички държави членки. Наистина е много важно да се повишава информираността, особено в условия на криза. Господин Сарабел. Благодаря, господин председател. Мога да кажа, че гражданите и потребителите трябва да се адаптират към единния пазар, но от нас зависи това наистина да се случи. Трябва да предприемем мерки, да затворим ножицата, да намалим разликите там, където те съществуват. Бих искал да ви благодаря за интересния доклад, който публикувахте миналата седмица във връзка с различните лихви и такси от страна на банките. Преди 20 години беше проведено проучване, което показа същите резултати. Тоест, да, виждаме, че времето минава, но като че ли резултатите остават и ние същи. Но когато вие провеждате тези проучвания, в крайна сметка предизвиквате желание потребителите на нещата да се променят. Ние искаме да отговорим на тези очаквания и ние ще се отнесем отговорно към своите задължения. Говорим също така и законодателството, но е важно да помислим за потребителите. Например, за тарифите за разговори в чужбина по мобилните телефони, за роуминга. Това е нещо, което касае хората директно, тъй като имаше различни тарифи в различните държави. В крайна сметка достигнахме една резолюция, едно решение за целия Европейски съюз. Надявам се да успяваме да продължим по този начин с вас да, знам, че тези проучвания са скъпи, но а, в крайна сметка това е начина по който ще постигнем подобряване на доверието и а, да намираме решения чрез проучванията, които правите. А, госпожа Рапти. Κυρία Κούνεβα, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω εδώ. Благодаря, госпожо Кунева. Бих искала да ви приветствам. Следя работата ви по отношение на Гърция. Там има проблеми. Преди известно време говорихте за права на потребителите, но потребителите наистина не познават своите права. Но в повечето случаи банките знаят правата си въпреки че претендират, че не ги познават. Банковите служители добре познават своите права. Преди няколко месеца 17 банки в Гърция трябваше да платят глоба от 10 милиарда евро. Аз предполагам, че вие сте наясно с този случай но не трябва само да работим за настоящето, трябва да работим и за бъдещето. Вече сме избрали господин Барозо като председател на новата Европейска комисия. Но на мен ми се струва, че има разлика между това, което каза господин Барозо на групата на социалистите тук в Европейския парламент и това, което е казвал в други случаи. На 22 септември вие казахте и бяхте права, че ние трябва да положим заедно усилия, за да можем да положим рамката на информираността на потребителите. Една рамка, която трябва да бъде спазвана и от банките. Тази рамка трябва да бъде в отговорността и на всички компетентни органи. Моят въпрос е доколко вие сте оптимистично настроена, след всичко, което ни каза господин Баросо, че е, новата комисия ще приложи това на практика. Благодаря ви много, госпожо комисар. Смятам, че в крайна сметка на мен ще ми е трудно да си тръгна, тъй като въпросите стават все по-интересни и по-интересни. На мен ми е приятно да говорим конкретно по различни теми. Госпожа, госпожо Каниети, Кампания за правата на потребителите може да бъде направена на европейско ниво, ако имаме едни и същи права. Иначе комисията чрез концентрирането върху новите 12 държави членки, също знаете за финансирането на тази кампания и кампанията се финансира най-вече с помощта на комисията и има широк обсек. Да, запозната съм с ситуацията във вашата държава, тъй като съм е посещавала, разговаряла съм с организациите за защита на потребителите. Говорим с Белк за подкрепата на един по-хомогенен подход и за поддръжката на движенията за защита на правата на потребителите. Знам, че това е важен въпрос, но не можем да внесем повече добра воля, не можем да принудим организациите да работят заедно. Бих подканила организа... потребителските организации чрез срещите на Белк да споделят своите мнения и да се опитат да си помогнат една на друга. Не смятам, че е лукс в никакъв случай да се обръща внимание на правата на потребителите. Тъкмо обратното. Когато минаваме през трудности, когато доверието ни е в пазарите е заложено на карта, ние трябва да повишаваме доверието на потребителите. И отправям молба към всички правителства, тъй като комисията не може да предостави пари на всички държави членки. Но правителствата трябва да отделят повече пари, повече средства. И по отношение на защитата на потребителите в бъдещето, може, бъдеще може би ще сравним колко средства отделят различните държави за потребителски политики. Това а, не е загуба на пари, е точно обратното. Само си представете, имаме всъщност 500 милиона инспектори на пазара. Те всъщност трябва да бъдат добре образовани. Трябва просто да повишаваме сензитивността към различните неуредици и пропуски на пазара. И всъщност ние бихме могли да подканим правителствата да правят повече за своите потребители. И така, господин Тарабело, много благодаря, че споменахте Карл Ван Мирт. Имах честа да се запозная с него. И той работи много за Европейската комисия. А, това, че го споменахте, е голяма част чест за мен. Това, което попитахте, правоприлагането е в основата, е в основен приоритет за държавите членки. Но при нас е задължение по силата на договора прилагането да не спира с националните граници. Напротив, има нужда от сътрудничество между отделните национални власти. И комисията трябва да подкрепя отделните държави в техните усилия да подсилват сътруд... трансграничното сътрудничество и сътрудничеството между отделните държави. И точно сега, когато обсъждаме регулаторните мерки, това проучване е много навременно, защото можехме да го подпълним с важни факти, за да знаем какво да правим. Например, един пример от Германия. И това е едно отделно немско проучване. Там имаше е, един клиент, всъщност клиент, който се представяше за вдовица, е, която посети 25 банки и, и тя получи лоши съвети в 24 от тези 25 банки. И това се случва, защото заплатите на служителите са обвързани до голяма степен с това, което предлагат на своите клиенти. За това ни трябва едно много добро правоприлагане и сега е моментът да постигнем нашата цел. И благодаря в Христополи за вашия въпрос. Да, много добре знам за тези 17 банки. В Италия, например, а, има кампания, която се провежда. Според мен това е най-доброто, което бихме могли да постигнем. Аз ще публикувам насоки за нелоялните търговски практики, които ще се отнасят и до финансовите услуги. Аз съм имала среща с вашата банкова асоциация преди година и половина. И тогава още имаше тревожни сигнали за продаването на финансови продукти на клиентите под натиск. Ние просто трябва да прилагаме и да използваме това, върху което ние самите сме се договорили. Благодаря много. Може ли още няколко въпроса? Има още седем души, които искат да зададат въпроси. но искам да ви помоля действително да бъдете много кратки. Госпожа Стилър, господин Билен и госпожа Вайлер. Госпожен Стилър. Госпожа Стила. След това краца Билт. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Чудесно е, че сте сред нас. Ще бъда съвсем кратка по директивата за правата на потребителите. Разбирам аргументите за хармонизация. Тези 14 дни, които са за отказ от договор, в някои страни не са достигнати тези 14 дни, в други обаче има повече и в такъв случай ще означава, че има намаление. Дори има 35 дни. 35 дни е чудесна пилотика, но когато нещата се променят, хората реагират а, е, отрицателно. Все още а, е, има доста въпроси, които са свързани, например, с а, е, пътуванията с самолет и прочие. Също проблема с а, издателите на наръчници пътеводители. Този въпрос отново възниква. Благодаря, госпожо комисар. Господин Билан. Благодаря. Аз ще говоря на полски. Благодаря, господин комисар. Надявам се, че ще можете да продължите и в бъдеще да работите. Вие се справихте с сложните проблеми, свързани с с рекламата по интернет и базираното на поведението прицелване към определени категории. Изготвянето на профили на потребителите без тяхно знание. Много експерти считат тази техника за нарушение на правото на неприкосновеност на личния живот. Също на тайната на кореспонденцията – нарушение и на а, изискванията за опазване на личните данни. Дали не трябва да бъдем по-добре защитени от всичко това? Знае, че имате намерение този въпрос да бъде обсъден в САЩ. Конгреса там започва работа по преглед на тези въпроси и искам да попитам какъв е напредъка постигнат в Европейския съюз по тези въпроси. Госпожа Краца Билт. Благодаря. Аз искам да благодаря на вас, госпожо комисар, за вашите усилия за въвеждането на общи правила при запазване на висок стандарт на защита на потребителите. Вътрешния пазар осигурява, изисква по-голяма прозрачност, е, конкуренция и защита на потребителите в полза на всички. Шведският министр, отговарящ за защита на потребителите, госпожа Сабуми, подчерта важността от постигането на такива общи правила в най-скоро време. Тя заяви, че вярва и това, което казаха колегите от Дания, от Швеция, от Франция за защита на потребителите на високо ниво, както и на изискванията защита от а, някои а, фирми. Какво ви казват фирмите и какво вие им казвате относно възможността да се хармонизират високите стандарти за защита на потребителите, като същевременно се запази динамиката на бизнеса. Благодаря. Комисарят. Ще започна с въпроса на госпожа Стиле. За да отговорим на безпокойството, изразено от Обединеното кралство, ние не се занимаваме с търговските гаранции. Бизнесът ще може да продължи да предлага оферти по авиокомпаниите. След година и половина съвместна работа на всички органи, ние изчистихме пазара на 85%. Имам предвид. Не, не е моя работа да посочвам с пръст кой е виновен, но малко са страните, които бяха достатъчно смели, за да посочат имената на фирмите, които не изпълняват а, изискванията за защита на потребителите. Аз, разбира се, високо ценя реномираните компании, но а, когато става дума за провали, те не трябва да бъдат поравно разпределени. Чрез а, интернет, знаете, чрез Фейсбук, Твитър могат да се разпространяват всички данни. За това защо да се крием? След три години усилия аз писах до министрите, писах до потребителските организации. Това не са въпроси на потребителите. Това е въпрос, който трябва да се уреди между а, фирмите. Все още получавам доста оплаквания от тези а, пътеводители, от фирмата City Guides. Може би единственото, което мога да предложа като решение в този момент е подобряване на информираността. За използване на профили на потребителите. Миналата седмица в САЩ замина мисия за проучване на този въпрос има създаден форум. Аз дадох срок от една година за обсъждания, след което трябва да излезем с предложения, така че вие сте поканени да участвате. На въпроса на Гораца Билт. Той е много интересен. В резултат на директивата за правата на потребителите ще има висока степен на закрила при пътувания вътре в Европейския съюз и извън него. Надяваме се, че това ще даде допълнителен стимул за бизнеса. Вие дадохте пример с Швеция, тъй като тя сега е председателстваща страна, но насякъде нещата стоят по този начин. Ако сте малко или средно предприятие или дори голямо предприятие, трябва да инвестирате повече от 200 000 евро. Ако искате да се запознаете с 70 хиляди всъщност трябва да отидат за, за целта. Само за да се запознаете с националните законодателства. Да, аз виждам, че има искания от една или друга страна да бъдат възприяти националните правила за определена бизнес общност, но ние можем да преговаряме Получих много а, добър въпрос от а, колегата от Латвия. Трябва да се водят преговори, да се събират доказателства и да се търси решение, но без ваша помощ това няма да бъде нито лесно, нито бързо. И така, нека да направим всичко това съвместно. Uh, Имам още трима души в списъка, но може би много закъсняхме. Виждате как напред във времето ако може, още веднъж да ги призова да бъдат много кратки. Това ще бъде краят на въпросите. Господин Кория. Благодаря ви, госпожо комисар, за наистина прекрасното представене на въпросите тук. Засегнахте една голяма част от въпросите, които ни вълнуват, които вълнуват и нашите потребителски организации и потребителите. Вие гарантирате, че ще се опитате да постигнете целите, които сте формулирали и ние не се съмняваме във вашите е, възможности, във вашето желание. Става дума най-вече за е, това, че е, трябва да се увеличи доверието на потребителите. Хубаво повтарихте тази фраза многократно. Но аз мисля, че това ще стане най-вече по законодателен път. Интересуват ме много повече законодателните стратегии, начина по който ще поставите изискванията и ще ги формулирате в, под, в рамките на законодателството. Дали ще намалим степента на хармонизация? Това дали няма да се окаже една много рискова стъпка по отношение на бъдещето, която ще трябва да плащаме прескъпо в бъдеще. И освен това, вие, госпожа комисар, казахте, че трябва да потърсим метод, интелигентен, мъдър. Говорехте дори за Франкенштайн. Ние на пазара днес вече разполагаме с Франкенштайн, тъй да се каже, или елементи, които напомнят за Франкенштайн, защото пазара се отличава с невероятно разнообразие. Ето, за това е необходима хармонизация. Струва ми се, че в това отношение трябва да обединим, тъй да се каже, нещата. Да чуем следващия оратор să urez mult succes pentru viitorul apropiat. Аз ви пожелавам всичко най-добро за в бъдеще. Вашите действия бяха едни от най-добри приятите от европейските граждани. Докладът във връзка с финансовите услуги имаше много добро отражение в Румъния, защото видяхме, че в много държави, когато говорим за финансови и банкови услуги за потребителите, много често липсва прозрачност, има скрити високи разходи. С други думи, дейности, които се нуждаеха от корекции. Въпросът ми е, отвъд стрикните мониторингови действия, дали предвиждате някакви мерки срещу проблемите с финансовите услуги? И на второ място, смятате ли за в бъдеще да изготвите доклад, свързан с ценообразуването, с защитата на потребителите в медицинската област. Защото когато говорим за лоши практики, това е по-скоро свързано с защита на потребителите, на толкова с здравеопазване. Благодаря много. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την аз също бих искал да благодаря на комисаря за презентацията, за представането и да, се, да направя препратка към нещо, което тя каза във връзка с единния пазар. беше изискано да се направи проучване на въздействието от държавите членки. Ние обаче тук бихме искали да изкажем несъгласие, тъй като има ясна намеса на закона по етикетирането. Освен всичко друго, трябва да се вземат предвид всички мерки, свързани с социалните партньори. Всъщност, какви мерки възнамерявате да предприемете, госпожо комисар? Uh, um, Благодаря ви много, колеги. Сега госпожа Кунева ще отговори на последните три въпроса. Комисарят, господин Декампус, тази съпоставителна таблица много помага нещата да станат по-ясни за правата на потребителите. CRD ще актуализира и прегледа предшестващите директиви. ако се направи по-лесно за компаниите да осъществяват трансгранична търговия и въздействието да бъде направено по-ясно за потребителите и за бизнеса, това е изключително важно. Този въпрос е важен, защото е свързан с бизнеса. И искам да заявя своята ангажираност с този въпрос и ще продължавам да я заявявам своята ангажираност. Но, всъщност, какво се иска от нас? Да отворим своите умове и да видим по-голямата картина. Защото, ако си помислим за дигиталната търговия, за електронната търговия, какво ще се случи, ако нещата спрат само на националните граници? Но какво ще стане, ако не се интересуваме от компаниите, от бизнеса? това всъщност е и ниян на един и същи пазар. Ето защо. Сега е моментът да решим как ще изградим един пазар, който съчетава абсолютно всички усилия на двете страни на пазара, без които той не може. Аз никога не съм забравила този въпрос, защото в крайна сметка ако фирмите се задушават, ако те се борят с правилата, това ще се отрази и на потребителите, и то не по добър начин. Ще продължим да разговаряме и да предоставяме информация, за да можем да ви убедим, че това е точният подход, че е правилният начин да се обърнем към бъдещето. Господин Сла, по отношение на медицинските услуги, работата ни по защита на потребителите се стреми да направи това приоритет. Медицинските услуги са малко по-специфични. Всъщност имаме си комисар, който отговаря за здравеопазването и тя върши своята работа отлично. Да, наистина съм съгласна, че сте прав да се тревожите. Ще се опитаме да оценим откъде идват повече жалби. Но това е една от ползите от директивата. Аз мечтая за този момент, когато ще стигнем до обработка на жалбите и ще а, прилагаме своето законодателство според жалбите, с това да се съобразяваме с потребителите, с това от какво те се оплакват. По този начин пазарът ще функционира по-добре. И последния въпрос за CRD. И всъщност аз направих едно задълбочено проучване на въздействието на тази директива и а, смятам, че потребителите ще имат полза заради това отключване, отваряне на вътрешния, на единния пазар, от по-ясното ценообразуване и ние трябва да разчитаме на това, на нашия единен пазар, да станем по-антропоцентрични сега е времето да обърнем погледа си към гражданите. До сега се занимавахме с фирмите, но сега е времето да се фокусираме върху потребителите. И с тази економика, която се базира на участието, ние наистина променяме сцената. Това бяха последните три въпроса и затова бих искала да ви благодаря, тъй като тази дискусия беше много вдъхновяваща. Надявам се да съм отговорила на вашите въпроси и се надявам да имам повече време, което да отделя за обсъждания. И отново бих искала да ви подчертая. Просто ми дайте знак, че се интересуват от директивата и аз ще съм тук, за да отговоря на вашите въпроси. Uh, um, Госпожо комисар, мисля, че тези спонтанни аплодисменти са доказателство за това колко сме ви признателни, че дойдохте тук. 16 колеги зададоха въпроси. Вие отговорихте на всички тях е, изчерпателно. По директивата за правата на потребителите, която е нашия основен приоритет при заседанието ни днес и утре, може, моля за малко тишина и уважение към комисаря. Утре ние ще проведем задълбочена дискусия по директивата за правата на потребителите с участието на представители на вашия екип Андрю Шваб ще води дискусията. Ние също днес решихме да изготвим доклад по собствена инициатива по таблото с резултатите в сферата на защитата на потребителите. Благодаря ви много от името на комисията за вашата работа. Надяваме се да имаме възможност да се срещнем с вас още а, по време на сегашния мандат на комисията, а и в следващата комисия. Бих желала да ви уверя, госпожа комисар, че много се радвам, че ни посетихте, че имахме възможност да поговорим. Но, все пак, е, държа да отбележа, много често е, смятахте, че е, така ще бъде или вашето мнение е еди какво си, но много често казвахте и аз мечтая, бих желала. А това е много хубаво, да имаме комисар, който е, има мечти. Е, комисар, който наистина отправя погледа си към бъдещето. Аз очаквам да зададете въпросите си и когато започне инквизицията на кандидатите за комисари в бъдеще. Разполагаме с много малко време. Унези от вас, които желаят, могат да напуснат залата, преди да дам думата на госпожа Вайло. Благодаря отново на комисаря. Um, и така, госпожи и господа, бихме ли могли да подновим заседанието, моля? Ако обичате да заемете местата си за крайната среща, за крайната част на нашата среща. И сега, преди да преминем към много важната част за закъсняващите плащания, няколко коментара от мен, тъй като не направих никакви съобщения Най-напред да кажа благодаря на всички, които участваха в изключително успешната мисия в Швеция. Госпожа Швабс, госпожа Ариет, господин Тарабела. Всички горе споменати присъстваха на мисията и всъщност цялата размяна на мнения беше изключително вдъхновяваща. Размяна на мнения във връзка с обществените поръчки Благодаря и на секретарията за цялостната организация, тъй като пътуването беше организирано много добре. И особено за новите членове на комисията, които ще посещават и други места за в бъдеще, беше чудесно, че имахме достъп до потребителските организации на всички нива. Имахме работен обяд с госпожа Сабуни, министър по защита на потребителите както и с властите, които отговарят за иновациите. Това допринесе изключително за нашата бъдеща работа. Второто съобщение, което трябва да направя, е, че проведохме две срещи на координаторите наскоро първо се съгласихме, договорихме се с координаторите да разпространим всички решения, които са взети на тези срещи до всички членове, така че ще имате шанс да видите всички подробности. Днес, например, преминахме през много въпроси, но просто искам да кажа, че сега разпределяме всички ключови доклади към различните докладчици, които ще започнат работа по тях. Договорихме се и за различни инициативи, върху които наистина ще започнем да работим скоро. Особено три отговора до документи, идващи от комисията. И също се договорихме и за други важни доклади, например да разгледаме бариерите в единния пазар за европейското економическо пространство както и да разгледаме новите, новото развитие в областта на обществените поръчки. Те първо ще се започва работа върху това. А, също така предложихме и пътувания, които да се случат до година до Испания по време на тяхното председателство, до Индия за разглеждане безопасността на изделията, както и други въпроси, свързани с единния пазар и европейското економическо пространство. А, също така разгледахме и други въпроси, свързани с директивата от съвета във връзка с услугите въпросът е свързан с датата за транспониране и госпожа Бюлен много изпитва. Тя ще присъства на тази среща с голямо удоволствие. И вторият въпрос е свързан с комисията и във връзка с взаимното признаване на професионалните квалификации. Ще има среща на 6 октомври и ние ще ви представим резултатите от проучване, което е направено във връзка с признаването на професионалните квалификации в различните държави. И не на последно място, надяваме се, и а, това е работа, която тече в момента. Ще ви осведомяваме за детайлите, но госпожа Бюлинг би искала да ни представи резултатите от съвета по конкурентоспособността, съвет, който ще се състои през декември ще се опитаме да организираме видеоконференция по време на пленарната сесия в Страсбург през декември. Разбира се, ще ви осведомяваме какво се случва, дали ще осигурим необходимата техника. Бих искал да благодаря на всички координатори за това, че Успяхме да организираме програмата. Благодаря също така и на заместник председателите. Е, имаме да свършим изключително много и вълнуваща е, работа с оглед на бъдещите решения, които ще се вземат. Надявам се следващата работа да има много предизвикателства, така че всички членове на комисията да бъдат ангажирани. Сега нека да преминем към втората сесия от размяната на мненията а именно Последната версия на документа, който дойде от комисията, свързан с закъсняващите плащания във връзка с търговските преводи. Госпожа докладчика, която беше номинирана от своята група на социалистите и демократите, госпожа Хенцлик от НП, госпожа Кройцман от АЛДЕ и очакваме предложение от страна на зелените, госпожа Рулър. госпожа Кройцнинг и много се радвам, че всички докладчици в Сянка присъстват на нашето заседание днес, така че биха могли да изкажат своите коментари до работата свършена, свършена до сега. Имаме ли някой от Комисията по промишлеността и правните въпроси? Радвам се да приветствам. с удоволствие приветствам госпожа Бригман от комисията, която ще представи по-подробно проучването на въздействието. Добре дошла отново, за да изкажете коментарите си върху това, което сте, имате да кажете. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. От 4 е, часа приблизително съм докладчик. Е, най-малкото съм избрана за докладчик. Но имам известна представа за е, огромното разнообразие от мнения сред различните организации, които лобират за тази директива. Комисията вече е поставила няколко въпроса които обаче не са получили отговор. Надявам се, че и това ще стане. Надявам се, че комисията, нашата комисия, ще се съгласи с мен, ако предложа да обърнем особено внимание на проекта за директива, тъй като това е един основен елемент в усилията ни да намалим бюрокрацията. също времено става дума за облегчаване най-вече на малките и средни предприятия, които в момент на финансова и економическа криза са особено силно засегнати. Така че ние би трябвало да затегнем дисциплината, финансовата дисциплина и да предоставим повече ликвидни средства и възможности за достъп до ликвидни средства на малките и средните предприятия. Малките и средните предприятия страдат най-много от забавените плащания, които са различни по вид. Междувременно вече сме въвели много по-стрикни правила за публичния сектор. Поне в е, моята политическа група обаче все още не разбираме защо въвеждаме подобни е, стриктни, строги мерки и санкции за публичния сектор, за държавния сектор, а не въвеждаме същите мерки и санкции за частния сектор. Изслушахме мнението на редица комисари, които се опитваха да обясняват нещата с договорното право, но все още тази разлика в подхода не е ясна. Да, публичният сектор, е, държавните органи наистина са основните така, неизправни длъжници, които си позволяват огромно забавяне на плащанията, но в частния сектор явлението също съществува и то се отразява много неблагоприятно най-вече на малките и средни предприятия. За това бих казала, че трябва да се опитаме да обхванем цялата проблематика – Струва ми се, че най-вече изслушването ще бъде ключовият момент в нашите дискусии. Може би става дума за един мини хиринг за малко изслушване на 4 ноември, поне това бе датата, която ми бе предложена. Е, ще поканим естествено и неправителствените организации, ще поканя и докладчиците в Сянка, за да се срещнем с е, представителите, с организациите на малките и средните предприятия и много ще се радвам, ако ме съпроводите и участвате във всички тези срещи. Е, веднага след това изслушване през ноември ще трябва да се заемем с първия проект на доклада, като това е основната цел в крайна сметка на този доклад. Той да отрази аргументираните, основателните искания за промени. И аз ще подготвя едно първо становище. Веднага след това изслушване, а после се надявам, че ще можем вече в е, пълната форма на доклада да го обсъдим и да го приемем най-късно през януари, може би не, но в февруари. Економиката, бизнесът е, настояваше да се приеме такава директива, такъв правен акт. И Казвайки това, в никакъв случай не искам да критикувам комисията, че все още не го е направила. Но, поне по отношение на прилагането на акта за малките предприятия, инициативата е в комисията. Тя би трябвало да бъде особено активна, тя би трябвало да поеме инициативата. И посачвайки отново този факт, искам да кажа, че не критикувам, а просто желая наистина да видим едно активно отношение от страна на комисията в това отношение. Надявам се след това, че на първо четене законопроектът, т.е. Е, проекта за директива ще влезе в пленарна зала. Това са моите съвсем първоначални представи за по-нататъчния план и ход на работата. Е, по отношение на един такъв е, правен акт и измененията във връзка с е, борбата срещу забавяне на плащане на търговските сделки. Знаем, че има различни мнения, има много хора, които подкрепят една такава идея, има ожесточени е, сблъсъци между привържениците и другите, които в никакъв случай не желаят да се въвеждат по-строги мерки за забавените плащания. Както ви казах, е, в моята политическа група все още се цари недоумение за това, че ние въведохме едни много строги мерки и санкции срещу публичния сектор, срещу държавните органи, а не и срещу частния сектор. Благодаря много, казва председателят. Благодаря за изготвения доклад. Мисля, че ще е добре такъв доклад да е излезе след изслушването. Трябва да съгласуваме и с докладчиците в сянка. Уважаеми колеги, в моята страна. Проведох срещи с малките и средни предприятия по изпълнението на акта за дребния бизнес. И се радвам, че днес отделяме време да обсъдим директивата. Искам да задам някои въпроси към комисията във връзка с директивата. Струва ми се, че основният проблем, както стана ясно по време на проучването на ефекта от прилагането, е свързан с лихвените проценти и опасенията че може да се загубят а, клиенти. Но ние не можем да се намесваме в решенията на бизнеса. От друга страна обаче трябва да създадем условия, които да благоприятстват а, намирането на правилно решение с оглед на техните права. Административните разходи свързани с лихвените проценти и тяхното намаляване, всъщност са неоправдано високи. Има проблеми в моята страна. Там разходите бяха много по-високи, отколкото самите лихви. Правото да се възстановят а, а, административните разходи е изключително важен въпрос и а, най-вече по отношение на забавеното плащане. Често компенсациите се оказват на практика невъзможни. Този нов закон ще бъде важен инструмент в ръцете на бизнеса. Но тези разпоредби не са известни на представителите на малките и средни предприятия. И затова сдруженията на бизнесмените могат да бъдат добра платформа за разпространението на информация. Искам да попитам представителя на Европейската комисия дали се обмисля възможност за подкрепа на дейности, целящи подобряване на информираността на малките и средни предприятия по лихвените проценти. Друг важен въпрос, който ми се струва важен, се отнася до хармонизирането на условията за плащане между държавните институции и частните предприятия. Мисля, че 30-дневния срок е добро решение. Бизнеса може да приеме това с задоволство, но държавите членки могат да изразят различно мнение 5% сума, която се заплаща в случаите, когато се изисква налагането на наказателна лихва, поставя въпроса защо изобщо са се спряли от комисията точно на тези 5%? Защо точно 5%? Може би представителя на комисията ще отговори на този въпрос. За хармонизирането на плащанията между отделните фирми, когато извършват операции помежду си. Условията за плащане са заложени в договорите. Това създава ситуация, при която има предимство бизнеса да уреди тези въпроси. Не считам, че ние трябва да се намесваме в е, тези въпроси, защото това засяга конкурентоспособността. Отново въпрос към Европейската комисия. Дали някои а, е, субекти а, е, биха подкрепили конкретни условия за плащане за общоевропейската консултация по специалния режим за микро и малките предприятия в случай на забавени плащания. В оценката на въздействието нищо не се споменава по този въпрос. Доколкото се спомням, повечето от участниците в консултациите се обявиха в подкрепа на подобно решение. Надявам се да работим добре с докладчика. Надявам се, че по време на изслушването ще можем да представим гледището на малките и средни предприятия. Благодаря. Много ви благодаря за този принос и знам, че вие сте добре квалифицирана и можете да говорите за, забавените плащания. по-късно ще дам думата на представителите на комисията, за да отговорят на всички въпроси. Сега господин Кройцман, който отново е нов член на комисията, който все още не е взимал а, думата. Благодаря, господин председател. По принцип приветстваме тази директива, тъй като тя е от полза най-вече за малките и средните предприятия. Предоставя им прекрасни възможности да се бранят и да се конкурират с предприятията, които се опитват да доминират на пазара с така наречените монополисти. Но същевременно вие знаете, че на пазара винаги има предприятия, е, които забавят плащанията, така че е, сроковете от 14 дни понякога е, са не особено ефективни и не могат да помогнат на малки предприятия, на магазини. Независимо от това, че има един определен срок от 14 дни, плащането, ако изобщо се стигне до него, става много по-късно. Общините получават парите, които са им нужни от банките, така че при тях проблемите не са чак толкова драстични, но когато става дума за не общински органи, а за економически оператори от е, различен размер, тогава може да се стигне до големи финансови проблеми, тъй като понякога е, лихвения процент по кредитите, от които няма начин да се избяга, когато се нуждаеш от ликвидни средства, стига до 16%. Ето, това са, за съжаление, негативните последствия. Друг е въпросът, че не винаги можеш и да получиш кредит. А като го получиш, условията по кредитирането ти се налагат от банката. Е, същите цели, които преследваме по отношение на публичния сектор, би трябвало да преследваме и по отношение на частния сектор. времено, неизбежно се налага да поставим въпроса защо се работи с различни величини. Защо ако в единия случай определяме да кажем 1% от 10 000, т.е. 1000. В следващия случай взимаме 1% от 100 000, т.е. получаваме 10 000. Т.е. аршина, с който мерим, е различен. И причините, основанията не са ясни. Именно по отношение на малките и средните предприятия, които изнасят продукти в други държави членки. са в по-изгодна позиция, тъй като има държави членки, при които сроковете са по-дълги, да кажем 30 е, дни. Води се дискусия за това дали наказателните лихви не отговарят на някаква друга правна система и правни разбирания, които са ни чужди и по тази причина ние казваме не, не разбираме философията, която стои зад тези срокове или проценти или суми. Да, 30 дни, да кажем, за едно забавено плащане или отложено плащане при нас в Германия е нещо нормално. Много често е възможно естествено да се спази срока от 14 дни, но ако се пресрочат тези 14 дни, проблемът не е голям, особено за големите предприятия, а дори и средните и малките предприятия обаче се стремят да спазват е, установените срокове, да плащат е, стриктно в срок. Някои, когато изчакват е, по-дълго, разчитат на това, че ще бъдат кредитирани, че кредиторът ще ги изчака, така да се каже. Други пък бързат, за да знаят точно с какъв капитал разполагат и е, за да бъдат абсолютно стрикни. Но наистина държавите членки имат различна структура, различни правила, различна правна система и правни разбирания. Би трябвало да се потърси едно уеднаквяване на европейско равнище, така че е, да осигурим и е, необходимата база за конкурентоспособност. Ето, колегата, който седи до мен е от Румъния. Там има болници, които, да кажем, от години вече е, са с забавени плащания и е, са задлъжняли много, но също време и доставчиците им е, не могат е, да ги кредитират непрекъснато, е, без е, това да се отражи неприятно и на тях. Следващият оратор, госпожа Рюле, по принцип е, моята политическа група приветства директивата, но същевременно ние се нуждаем от повече време, както каза и докладчикът, е, защото тук дяволът е в детайла. Да, трябва да се обмисли много добре дали срокът от 14 дни е уместен, дали могат да се подготвят всички документи в рамките на тези 14 дни, дали ако става дума за определени е, дефекти в е, стоката или в услугата, която се предоставя, дали не трябва все пак да се изчака малко по-дълго време и да се допусне едно пресрочване на установения срок. Дали общата сума е, като санкция не е като че ли по-подходяща, отколкото да определяме някакъв процент от е, сумата по доставката. Това са неща, които наистина много детайлно трябва да се обсъдят. Благодаря, господин Кашичек. Благодаря, господин председател. Радвам се, че споменахте 4 ноември като дата, защото се нуждаем повече време, за да обмислим информацията. Благодаря на госпожа Вайла за това предложение. Въвежда се различно третиране на фирмите, тези, които доставят за обществения сектор и тези, които не доставят за този сектор. Този въпрос следва да се регулира и по отношение на частния сектор. Нека да кажа нещо провокативно. Всъщност ние имаме регламентиране в тази сфера. Имаме начини за прилагането на директивата за плащанията. Тази директива влезе в сила преди 5 години. Едва ли е по-добре да се въвежда повече регламентиране, защото няма гаранция, че ще работи по-добре. Това, което липсва според мен в това предложение е оценка на въздействието върху обществения бюджет, защото ще има разходи и в предложението трябва количествено да бъдат посочени какви ще бъдат тези суми. Що се отнася до наказанията и санкциите, мисля, че а, тук се съдържа в това предложение и възможност за корупция. Благодаря. Благодаря за споделеното. Ние ще попитаме и представителя на комисията да каже а, какъв ще бъде ефекта върху бюджета. Господин Де Йонг. Да, благодаря ви. Смятам, че става дума за предложение, при което подробностите са особено важни. Да, ще трябва да се допитаме до различни организации, които ще ни съобщат тяхното мнение, да кажем, за сроковете от 30 дни и всички останали подробни разпоредби, които обсъждаме и за които стана ясно, че съществуват различни мнения. Очевидно ще трябва да участваме в доста заседания и срещи по тази тема. Ще засегна още един въпрос, който е много важен според мен. И би било хубаво да чуем обясненията на комисията, най-вече по въпроса за принципа на субсидиарност. Да, съществуват различни правила различни разпоредби, които отнасят нещата към принципа на субсидиарност, но това, че от една страна разделяме нещата и говорим за правителство или за публичен сектор и за частен сектор, е неразбираемо за мен. Би трябвало наистина да проведем една много сериозна дискусия по този въпрос, да помислим защо в някои случаи нещата се уреждат по един начин, в други случаи се предлага нещо друго, но при всички положения е хубаво, че имаме текст, по който ще говорим. Благодаря на всички докладчици. Предстоят ни много дискусии и обсъждания, защото виждаме различни гледни точки. Това е много добре. Затова трябва да имаме и дебати. Госпожа Дилър ще има думата след малко и с това ще приключим. Госпожа Дилър. Моето име се произнася с Тейлър, казва ораторката. Това е поне за бъдещите ми изказвания. Това, което искам да кажа е, че поздравявам Барбара за това, че стана докладчик. Сега, във връзка с различните видове проблеми, отново казвам, че Обединеното кралство е пример с това, че 93% от фактурите се а, плащат в рамките на този 30-дневен срок. Тези мерки, които се предлагат за плащане на наказателни лихви, смятам, че ще бъдат доста отблъскващи за това, което се случва при нас, особено в връзка с 5 въпрос. Е, всъщност трябва да се замислим защо имаме забавени плащания. Например, може да се получат проблеми с това факторите да се изпращат до грешните адреси. И в последната среща споменахме използването на системи, нови системи за плащания, така че трябва да обърнем внимание и на други проблеми, които са свързани с този въпрос. Трябва да се замислим и за другата част от сектора, друга част от бизнеса, не само свързани с този сектор, с публичния сектор ще се радвам да имаме времето и възможността да подредим нещата както трябва. Трябва да се включат както местните власти, така и публичните власти те в момента си вършат работата и извършват своите плащания на време и като че ли смятат, че към тях има несправедливо отношение, защото им се налагат наказателни мерки в едни трудни економически времена. Очаквам с нетърпение бъдещата работа. Благодаря за вниманието. Много благодаря, госпожа Стейлър. Стайлър. Стайлър казва господин председателят. Да, казва, спомням си. Сказвам <laughs> казвам ви Катрин винаги и затова обърках фамилното ви име. Ще знам за в бъдеще. Госпожа Спрингман е тук от комисията. Чудя се дали тя просто не би искала да а, направи няколко коментара по някои от точките, тъй като за в бъдеще тя много ще ни гостува. А, имаме прекалено много точки, в, а, които бяха споменати и така имате думата. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. À, à... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които изказаха своето мнение по предложението. Благодаря на докладчиците. Комисията е съгласна с вас относно нуждата от подробен анализ. Необходимо е да се отдели нужното време и се радваме, че можем да участваме в мини изслушването, което госпожа Вайлер организира на 4 ноември. Ние очакваме да работим с госпожа Вайлер и останалите докладчици в сянка. Много важни въпроси бяха поставени. Още въпроси сигурно ще възникнат по време на мини-слушването. И сега бяха засегнати редица аспекти на това предложение. Много от а, отговорите могат да се намерят а, в а, проучването на въздействието. По въпроса, който беше поставен за важността от това да бъдат популяризирани предимствата и правата на малките и средни предприятия и начина по който те могат да покриват а, а, забавени плащания и дължимите лихви. Необходимо е да проведем кампания. Имаме нужните а, мрежи, като тази на европейските предприятия в подкрепа на малките и средни предприятия. Въпросът за забавените плащания е особено важен за малките и средни предприятия. Ние имаме доста възможности, които можем да използваме, за да разпространяваме информация, която е полезна за малките и средни предприятия, да правим това директно, чрез използването на наличните мрежи за да може информацията действително да достига до всички, които се нуждаят от нея в целия Европейски съюз. Що се отнася до подпомагането на малките и средни предприятия, това е въпрос, който със сигурност ще бъде разискван. Това предложение със сигурност е от полза за тези предприятия. Но какво да кажем за микросубектите, за микропредприятията? Какво може да се направи за тях? Ние разгледахме внимателно и този въпрос и бяха зададени и конкретни въпроси по време на публичните ни консултации. В оценката на въздействието ние изготвихме таблица на базата на информация, която беше осигурена от консултантски фирми за това какво може да се направи и какво може да се направи повече за микропредприятията, отколкото това, което в момента се предлага изобщо за малките и средни предприятия. Така че на този въпрос се обръща внимание. Други въпроси, които бяха поставени днес, е, се отнасят е, до това, защо имаме диференцирано третиране на операциите, които са между фирмите от една страна и фирмите и местните органи на самоуправление. Един от основните въпроси е, в тази връзка е, че ние се придържаме към принципа за свободата на договаряне, защото това е основен принцип в договорното право. И не е в полза на никого да се организират е, нещата по един и същи начин е, за всички. Фирмите трябва да имат възможност да преговарят, е, като се държи сметка и за принципа на субсидиарност. Този въпрос може отново да се разисква и по време на мини-изслушването за да се стигне до вярното а, разграничение между тези неща и до прилагането на принципите на пропорционалност и субсидиарност. Въпросът е разгледан през призмата на пропорционалността и субсидиарността и от националните парламенти. Някои от тях излязоха с своя становища в подкрепа на становището на комисията. Разбира се, ние ще се спрем в подробности на всички тези въпроси по-нататък. Що се отнася до 5% еднократно плащане като компенсация и санкциите, които се прилагат, когато има забавени плащания от държавни органи, мнението на комисията че това е мярка, която действа разобеждаващо. Тези 5% не са много висока а, сума. За да не се стига до корупция, разбира се, това е въпрос, който трябва да обсъдим, дали сме се спряли на вярното ниво, дали това не позволява да достигнем целта, която сме се поставили за осигуряването на добри условия за държавната администрация да спазва сроковите за плащания в бъдеще. Всичко това са въпроси, които можем допълнително да обсъдим в бъдеще. Мисля, че темата е достатъчно важна, за да заслужава такова внимание. Още нещо. възможността от включването в директивата на фиксирани суми за разходи, свързани с събирането на забавените плащания, е труден въпрос. Ние всъщност обсъждахме и мащаба, в който това да се прави. Ще има нова разпоредба, която ще бъде включена в законодателството и мисля, че тя получи подкрепа от обществените субекти, защото по този начин те ще могат по-добре да защитават своята позиция. Но разбира се, трябва да отчитаме мащаба, процентите. Всичко това е записано в член 4. Това също ще бъде обект на допълнителна дискусия. За нас представлява огромен интерес какво е вашето мнение по този въпрос. На следващо място когато говорим за държавните бюджети и какъв ще бъде ефекта върху тях. Тази информация се осигурява от статистиката, събрана по време на оценката на въздействието. Но е необходимо, за да отговорим на конкретните въпроси, да направим много детайлно проучване – Темата е много сложна. Това беше в отговор, господин председател, на зададените въпроси. Надяваме се, че ще можем да се сътрудничим с докладчиците. Те могат да разчитат на нашата пълна подкрепа. Много благодаря. Този отговор беше наистина изчерпателен. Очаквам ви с нетърпение и за в бъдеще. Само да отбележа факта, че господин Паксбърг от председателството е тук но а, той няма да може да вземе думата днес, но се радвам, че имаме пред, представител на председателството. Имате ли някакви заключителни коментари преди да приключим заседанието? Да, благодаря, господин председател. Аз обикновенно не говоря дълго, казва госпожа Вайлер. Благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Благодаря и на представителката на комисията. Ние ще проучим всички изследвания в тази област. Със сигурност е, в тези проучвания има интересни детайли. Това, което все още не съм получила, са становищата на националните парламенти. Тъй като съм германка, се интересувам особено много от становището на Бундестага в Федералната република, но също и от становището на парламента в Австрия, националния парламент. Стана е, многократно дума за това, че едно малко предприятие може би ще има много по-големи проблеми да плаща точно в установения срок. Но все пак трябва да знаем, че тук е, става дума за една стриктна система, която се отнася до всички. Ако единият плаща точно в срок, и от него се очаква да плаща в рамките на установения срок, тогава другият също е задължен, независимо от това колко голям или колко малък е той. Така че тук става дума за ликвидност, но естествено ние ще говорим за 5%, дали сумата е подходяща, дали процентът е подходящ. Във всеки случай правилата ще трябва да бъдат е, много стриктни ще трябва да бъдат е, приложими и ще трябва да се отнасят за всички. Това е моето мнение и твърдо убеждение. Но нека да спрем до тук, защото ще имаме възможност да обсъждаме нещата много, много по-подробно. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожа Вайлер. Моето предложение, ако сте съгласни с това, разбира се, е Следващия вторник, когато нашата комисия има поредното си заседание, сутринта и след обяд, дали ще е възможно до това време да ни предоставите времето за изслушването на докладчиците. Не искам от вас да направите това сега. Малко по-късно секретарията ще е готов да обърне внимание на вашите графици. Не смятам, че има нужда от по-детайлно излагане на вашето мнение, защото чухме доста подробно вашите гледни точки. Във вторник, последващото заседание, вие ще имате думата първи, още в самото начало на заседанието. Бих искал да приключа заседанието с благодарност към всички присъстващи и представителите на комисията и на председателството. Благодаря и на преводачите. Така че ще ви очаквам утре отново в 9 часа сутринта, защото имаме да разискваме много